Следващата точка по дневния ред е за разисквания по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. И е, първия случай е Кения и неуспеха е, за е, задържане на президента на Судан Умар Ал-Башир. Първият изказващ се по моя списък е господин Томак. Е, президента Омар Албашир е, е обвинен в геноцид от Международния е, наказателен съд за жестоки престъпления в Судан. Той е бил почетен гост и, в, и миналата година е бил поканен в Анкара, в Турция. Не, И е, точно това беше направено и от президента на Кенеди, е, когато трябваше да започне новата конституция на Кения. Много правителство в Кения от несигурната конституция, включително и министър-председателя Тенги, се чувстваха неудобно това, че Башир е там. Обаче вече щетата е навършена е, и репутацията на ръководителя на Кения е помрачена. И съд посочи, е, че е, високо високопоставени ръководители, дори и президенти, е, могат да бъдат съдени, когато са извършили престъпления срещу човечеството, геноцид или военни престъпления, е, защото е, такава е правната практика. Кения винаги е отказвала да спазва това изискване. Напоследък Кения спазва е, изискванията на Международния съд е, във връзка е, с, три, престъпление, което беше извършено преди три години. обаче това не се отнася за случая с Омар Албашир. Госпожа Шалка също за минута и половина. You, Благодаря, госпожо председател. Госпожа комисар, колеги, Кения е важен партньор за нас като области търговия и други. Така че ангажиментите на Африка са да засили стабилността. Споразумението от Котону между нас и Кения върви в същата насока и има различни условия, свързани с търговията, които засягат, разбира се, човешките права, но те бяха нарушени, тъй като август тази година Албашир посети правителство на Кения като гост, като официален гост. Нека да не забравяме, че той е обвинен за геноцида в Дарфур и Судан. Албашир, разбира се, продължава да отрича. Кения според споразуменията има задължението да го арестува в момента, в който той стъпи на нейна територия. Така че проблемът е сериозен. Правителството въобще а, подкопа доверието в себе си и съответно това би било много голям проблем за Европейския съюз. Не може Албашир да продължава а, така безнаказано а имаме нужда да накажем подобни престъпления, за да осигурим повече стабилност в Африка и съответно бихме искали да се предприемат действия срещу Кения, които да накажат това поведение. Благодаря. Госпожа Рок Била. Уважаема госпожо председател, на конференцията във връзка с Международния наказателен съд в Кампала тази година стана съвсем ясно, че Съдът може да изпълни задачите си само с помощта на държавите членки, особено на тези, които са ратифицирали статута, римския статут. Много често страховете от евентуални политически последствия, от е, дипломатически трудности е, кара държавите да не изпълняват задълженията си. Днес ние критикуваме поведението на Кения по отношение на суданския президент Омар Албашир, който е бил поканен на церемонията през лятото и е, не е бил арестуван от кенийските органи. По този начин е, Кения нарушава задълженията си, поети в рамките на международното право, но това правят и други държави членки от Африканския съюз, е, показвайки по този начин едно пренебрежително отношение към усилията на международната общност да се пребори с е, престъпленията срещу човечеството. Става дума за престъпления срещу човечеството, за престъпления срещу живота на много хора. И е, близките на жертвите чакат. Е, те очакват справедливост, те очакват правосъдие за виновниците. Ние е, не можем да не изразим е, възмущението си от призива на Африканския съюз към всички е, членуващи в него държави да се противопоставят на е, заповедта за арест на суданския президент Омар Албашир. Освен това, Кения отказа да изгради бюро на Международния наказателен съд е, в Хага, което би трябвало да действа на място във връзка с извършените в Судан престъпления, най-вече в региона на Дарфур. Е, е, давам думата на следващия оратор за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Много хора тук е, съжаляват за решението на Кения, на Африканския съюз и на Арабската лига е, да приложат международната заповед за арест е, за престъпление срещу човечеството на Омар Албашир. Фактически президента на Судан е абсолютно безнаказан почти във всички африкански и арабски страни. Някои от нас биха искали международното правосъдие да бъде еднакво за всички и навсякъде по света. Ние знаем колко беше трудно да се приложи, да се създаде и да се прилагат решенията на Международния наказателен съд. Ние знаем, че е, трябва да се извърви дълъг път преди той да действа навсякъде по света. Ще ни вярват повече, ако всички държави, по-специално Франция, е, не се чудеше толкова е, преди е, да приспособи правото си към международното правосъдие. Ще ни вярват повече, ако е, държави като Съединените щати не бяха извън полет на приложение на международното законодателство. Искам да кажа, че европейските държави носят тежка отговорност към Африка. Не трябва да им създаваме впечатление за двоен стандарт, защото международното правосъдие като че ли се прилага само за африканските страни, с изключение е, на е, страните, където е, правителството на определени европейски страни има силни интереси. На тези банки ние съжаляваме, че решенията на Международния касателен съд не се прилагат към Омар Албашир, който отговаря за толкова престъпления. Искаме е, равно правосъдие за всички, включително на територията на Европейския съюз. Е, само с условие, че може да служи за пример, Европейския съюз може да бъде пространство на мир и е, на правосъдие и крачка по крачка можем да вървим към универсалност на правото, демокрацията и правата на човека. И за това изразявам задоволство си, че тази сутрин значително мнозинство от Европейския парламент осъди дискриминацията срещу ромите и ксенофобските изказвания на президента президента на Франската република, който продължава да твърди, че поддържа декларацията за правата на човека. Госпожо комисар, трябва само да пристъпим към действие, ако искаме думите ни да е, са източник на доверие навсякъде по света. Next, Благодаря. Следващият оратор господин Берман за две минути. Er Благодаря, госпожо председател. Много малко са причините, които евентуално ще ни карат да вярваме в напредъка на Кения. Виждате какви ужасни неща са се случили през 20 век. Но ако има нещо, което трябва да защитаваме, това е наказателното право. Нека да не забравяме колко много се постигна с наказателния съд в Хага. И не можем вече да приемаме това, което беше казано след Нюрнбергския процес. Сега престъпниците трябва да могат да бъдат съдени веднага. Трябва да се осъществи справедливостта, да се даде тази компенсация поне на жертвите и да се избегне безнаказаността. Защото безнаказаността е просто мотивация за още престъпления – Омар Ал-Башир е обвинен в много тежки престъпления. Така че трябва да спазваме ангажиментите и държавите, които са поели такива, трябва да ги спазват. Иначе не бихме могли по никакъв начин да приемем факта, че Омар Албашир е бил приветстван така в Кения, след като е осъществил такива престъпления срещу човечеството в а, Судан. Има също държави, които не са подписали римският договор, римския статут, като Съединените щати. Така че военните престъпления не трябва да остават безнаказани. Трябва да работим в тази посока. Благодаря. Благодаря. А сега господин Келъм за една минута. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че сега всъщност трябва да разискваме дали а, това да наказваме престъпленията се прилага наистина на практика. Судана, президентът на Судан Омар Албашир е осъден, обвинен в такива престъпления. И проблемът тук е, ще има ли достатъчно международна политическа воля и координация, за да изправим такъв престъпник пред правосъдието? Кенийското правителство пропусна тази възможност. Те, то дори покани Омар Албашир като гост и кенийският премьер дори каза, че в крайна сметка това е нарушение на международните споразумения, подписани от Кения. Трябва да подканим Африканския съюз да направи всичко възможно да изправи Омар Албашир пред наказателния съд в Хага. И радвам се, че ние тук, в тази зала, сме единни в позицията си и искаме да изправим президентът Башир пред Международния наказателен съд. Благодаря. А сега ораторите от името на политическите групи. Първо от НП господин Качмарек за една минута. Имате думата w polsce istnieje takie powiedzenie уважаеми госпожи и господа обикновено поляците в такива случаи казват не можеш да си малко бременна или си бременна или не си бременна и същия е случая с Кения и Албашир. Кения е, се присъединява към международно правните е, споразумения и поема определени ангажименти, но но не желая да се придържа към задълженията си, свързани с тези международноправни актове. И ето случай с президента Албашир. Тя не желая да го арестува. Също време го кани. Това наистина не е сериозно поведение. Това не отговаря на ангажиментите поети от държавата Кения. Държавните органи би трябвало да осъзнаят факта, че те са се присъединили към римския статут, че тяхната държава е част от международни конвенции, е страна към международни конвенции и трябва да спазва задълженията си. Благодаря ви. А сега ще чуем говорителя от страна на а, социалисти и демократи, госпожа Дингер. Да, очевидно една голяма част от е, държавите се е, опитват е, понякога да избягат от своите ангажименти, а пък престъпниците да избягат от отговорност. Същото беше и с част от престъпниците по време на Втората световна война. Един от тях бе открит в Южна Америка. И бе експулсиран на много е, напреднала възраст. Какво може да се направи в конкретния случай с страните от Африканския съюз? Тези от тях, които са се присъединили към Римския статут, трябва много ясно да разберат, че това е основата за работа на Международния наказателен съд. Факта, че Кения е поканила Суданският президент Албашир на церемонията във връзка с приемането на новата конституция на държавата и след това вместо да го арестува, го е оставил спокойно да се завърне у дома, показва, че Кения не е осъзнала своите ангажименти и е, най-сетне би трябвало в крайна сметка да се придържаме към споразумението от Котону. Би трябвало да се направи всичко възможно за арестуването на Албашир. Благодаря, госпожо председател. Е, властите на Кения през август е, е, с широки обятия приеха президента на Судан и с днешната резолюция Европейски парламент трябва да потвърди принципи, които, на които държим, Кения трябва да спазва международното право и трябваше да улесни ареста на Омар Албашир при положение, че има международен заповед за арест за престъпление срещу човечеството, военни престъпления, геноцид. В Дърфур има повече от 300 хиляди невинни жертви. Разбира се, има и други африкански страни, които са действали абсолютно по същия начин с президента Либия, Катар, Саудитска Арабия и да реч списка не е пълен сигурен. Европа трябва да има една и съща политика, е, трябва да има предвид, е, че има фактическо съучастничество на е, държавите, които са дали заповед да не се задържа президента, а госпожа Ашта на своя страна трябва да изисква спазването на международното право и правата на човека преди каквото и да е било друго съображение. И това трябва да бъде основна тема на среща на държавните глави на 29 и 30 11 ноември в Либия, между Европейския съюз и Африка. Благодаря ви, господин Паска. Е, има думата. Благодаря. Е, факта, че президента на Судан Умар Албашир свободно пътува из Африка и Азия, въпреки че Международния наказателен съд е издал международна заповед за арест срещу него за престъпление срещу човечеството, за избиване, изнасилване, мъчения, а също така и военни престъпления срещу мирно население от марта 2009 година показва, че много африкански и азиатски страни не се отнасят сериозно към своите международни задължения. Не имат е, различен прак на търпимост е, към престъпленията, които се извършват е, от, към гражданско, към, към мирно население от стандартите ни тук в Европа. Е, е, Арабската лига отказа да сътрудничи с Международния наказателен съд и това показва, че много представители на тези страни не смятат, че президента Омар Албашир трябва да бъде наказан за извършеното от него. Много от тях смятат, че тиранията и бруталския геноцид е, е един допустим начин за да се справиш с бунтовници. С други думи, е, е, скъпи колеги, аз не знам дали трябва да се оказва финансова или материална подкрепа на представители на подобни правителства. Може би първо трябва да седнем с тях около една маса и да им обясним, че е, не може нарушаването на сериозни международни ангажименти е недопустимо с наша материална и финансова подкрепа. Ако не го разберат по каквито и да било причини, тогава ние трябва да вземем съответните мерки към съответните тоталитарните режими. Недопустимо е в е, тези тежки времена нашите граждани да плащат пари и да се отпуска помощ на държави, които не, не уважават Международния касателен съд. Госпожа Кохала за една минута. Kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä. Благодаря. Като член на Международния наказателен съд е, и страна подписала статута му, е, Кения би трябвало да арестува суданския президент Албашир и да го предаде е, на съда. Ние знаем, че е, правосъдието в този случай е, е предвидено в международно правните ни споразумения съществува споразумение за спогодба за мир, която също предвижда подобно сътрудничество. Катастрофа и престъпления, като извършените в Дарфур, не бива да се повтарят. Европейският съюз трябва да се застъпва активно, енергично за спазването на договора за мир и да е, предприеме всички усилия, за да накара Кения да изпълни своите ангажименти. Благодаря, госпожо председател. Е, Омар Албашир отново предизвика е, гнева на международната общност с това нарушаване. И, той, и факта, че не беше арестуван е наистина тъжен. Споразуменията за добро сътрудничество и добро съседство на кенийските власти всъщност не би трябвало да включват и такова отношение. Кения има ясно задължение да сътрудничи с Международния наказателен съд. Още повече, че резолюцията 1593 твърди, че всички, междуна... всички международни органи трябва да се сътрудничат с Международния наказателен съд. Тук обаче има неспазване на решенията на наказателния съд. Това решение не е приемливо, защото не зачита международното право. И мисля, че всички държави членки на Африканския съюз трябва да са тези, които първи ще се сътрудничат с Международния наказателен съд, за да избегнат подобни геноциди на африканска територия. Благодаря. Господин Соник. Госпожо председател, ние трябва да заемем съвсем категорично нашата позиция във връзка с поведението на кенийското правителство. Кенийското правителство, държавните органи в Кения знаят много добре, че срещу президента Албашир са издадени не само една заповед за арест, че той е, е подведен под отговорност за престъпление срещу човечеството, изнасилване, изтезания и така нататък. Кения се е присъединила към римския статут и е задължена да арестува е, в такъв случай е, лицето, срещу което е издадено заповедта. Дори да не го допуска на своя територия, а вместо това тя го кани и след това го пуска на, е, да се прибере обратно от дома. Всички държави, членки в Африканския съюз, в рамките на Арабската лига, трябва да съдействат на трибунала в Хага. Благодаря. А сега пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. Имам доста желащи да се изкажат. Ще дам думата на един от политическа група. Още веднъж ви моля, придържите се към времето за говорене, защото веднага ще изключвам микрофона, като надхвърлите едната минута. Първо господин Миколашич. Much, Благодаря, госпожо председател. Тази церемония по Конституцията в, в Западен стил всъщност беше една от най-важните церемонии в Кения, откакто е била обявена независимостта в Кения през 60-те години. Но тази церемония и нейният блясък беше помрачен от Омар Албашир. Този човек е обвинен в геноцид и в престъпления срещу човечеството и военни престъпления. И едновременно с това е бил поканен в Кения и по този начин самата държава не зачита правовете, върховенството на закона. Международните споразумения са нарушени. Това е много тревожно и мисля, че Кения трябва отново да потвърди своята политическа воля да се придържа към споразуменията и към римския статут. Благодаря. Благодаря сега госпожа Гомес este Parlamento, a Comissão, o Conselho e os governos europeus. Този парламент, съвета, комисията, европейските правителства трябва категорично да осъдят по отношението на властите в Кения към президента Албашир на Судан и за това, че не са изпълнили заповедта за арест на Омар Албашир за престъпление срещу човечеството и геноцид в родината му. Кения е подписала римския статут, а освен това е подписала и споразумението от Котону и трябва да понесе съответните последици. Аз мисля, че властите в Кения подромват интересите на собствения си народ като се е, противопоставят на онези, които от международната общност се стремят да се борят с подобни престъпници. Е, като Омар Албашир. Е, това е срам е, за Африканския съюз. И аз мисля, че рано или късно Омар Албашир трябва да бъде изправен пред съд. Благодаря много, госпожо председател извършителите и поръчителите трябва да бъдат изправени на съд и трябва да бъдат осъдени. И Европейския съюз в, на следващото на държавните глави между Европейския съюз и Африканския съюз трябва да повдигне този въпрос и е, да му е, и, и в дневния ред приоритет трябва да имат правата на човека и особено подобни тежки престъпления, на които са довели до хиляди, да не кажем милиони жертви, до геноцид. Всичко трябва да се проучи, трябва да се направи разследване, и е, заповедите за арест, които се издават от Международния е, наказателен съд, трябва да се прилагат. Европейския съюз трябва да сътрудничи и трябва да прави всичко необходимо, за да се изпълни тази заповед за арест. Благодаря ви, господин Овермайер. Последен. Благодаря, госпожо председател. Има една брошура на Регионалния информационен център на ООН във връзка с архитектурата за сигурност е, по отношение на Африканския съюз. Финансирали сме, участвали сме също в финансирането на тази брошура и е, тя струва много милиони евро. Но ето, че е, каквото и да правим, резултатите не са добри. И не само в Кения, на Либия, Египет, е, много други африкански, азиатски държави, членки на Африканския съюз и на Арабската лига не желаят е, да изпълнят своите международно правни задължения. Не желаят да се присъединят към нашето желание да накажем престъпниците, онези, които водят човеконенавистна политика мисля, че трябва да преосмислим нашето отношение е, в сътрудничеството, естествено, с Арабската лига и Африканския съюз и да ги накараме по някакъв начин да сътрудничат на трибунала в Хага. Благодаря. Сега думата има комисаря. Благодаря, госпожо председател. Римският статут е ключов е, елемент за борба в международен план с е, подобни престъпления. И в това отношение знаете, че Европейския съюз винаги е подкрепял дейността на Международния наказателен съд. Ние насърчаваме универсалността и прилагането на римския статут в диалога с нашите страни партньор, с страните партньори. Това е инструмент, който трябва да подсилва мира и справедливостта в международен план. И аз съм сигурна, че този статут ще бъде ратифициран от много други държави. Но все пак се тревожим от това, което се е случило в Кения, че не е изпълнена международната заповед за ареста срещу президента Тал Башир. И не стига дето в чат. Той не е бил задържан. Кения също не го е задържала. Това също е много тревожен сигнал. Това според нас показва, че Кения трябва повече да спазва своите е, ангажименти спрямо римския статут и да зачита е, правните си международни задължения, най-вече по резолюция 1593. Нека да не забравяме, че Кофи Анан беше в Кения и а, насърчаваше спазването на тези международни инструменти и също така се опитваше да насърчи Кения да си сътрудничи с Международния наказателен съд, особено по диалога по член 8. Кения се ангажира да си сътрудничи с Международния наказателен съд. Единственото, което можем да направим е да се надяваме, че Кения която миналата седмица се задължи да спазва тези е, разпоредби за вътрешните си проблеми, и ще го направи и за международни такива. Но през август от европейска страна, съответно, ние изразихме загрижеността си за това, че Кения е поканила Албашир. И се надяваме нашето послание да стигне до правителството. Мисля, че то успя наистина да стигне вчера и по този начин ние изразяваме желанието си да поставим този проблем и на срещата, на следващата среща на върха с Африканския съюз. Благодаря. Thank you very much. Благодаря на комисаря. Прекратяваме дебата по тази точка. Гласуването ще се проведе след дебата и по другата тема. Следващата тема, следващия елемент от дневния